One... Уважаеми колеги, ако оставате тук за провеждането на първата кръгла маса, моля заемете местата си. Започваме. Ако сте тук за кръгла маса 1, моля заемете местата си. Ако не сте тук за това, моля отидете в другата зала, където е кръгла маса 2. И така, уважаеми участници. Искам да ви приветствам на тази маса за управлението на миграцията. Аз съм председател на Комисията по граждански свободи. Имаме представители от много парламентарни комисии. Списъкът с авторите е дълъг и още от самото начало поемам ангажимента да бъда строг с времето, за да може всички да се изкажат, дебатите да бъдат добри и хората да участват. Имайте предвид, че днешното ни заседание се предава по интернет и ще бъде записано преводът на френски, немски, италиански, холандски, английски, гръцки, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словенски, словашки, португалски и български. Може да се слуша заседанието в PHS 1 а002. А кръглата маса за, прос... за насърчаването на просперитета и сигурността в трети страни е се провежда паралелно с тази в отсрещната зала P3C050. Помолих да се коригира и климатизацията. Виждам, че някои присъстващи се успали и така. Имайте предвид, ще се климатизира по-добре залата, можете да си а, вземете и по някое хладно питие. От бара тук до залата, известна като бара Микки Маус, а, Нека да приветствам госпожа министъра от Гърция. Преди два дена вече работихме с нея. Давам думите на ораторите за две минути за всеки. В тази зала е събрано огромно количество експертиза по управлението на миграцията. Имайте предвид това. С предаването по интернет на тази кръгла маса ще достигнем до повече слушатели. Освен това в пакета за убежището има рекорден брой законодателни текстове. И дейността в тази област също е, е рекордна по своя мащаб. Не само в Гърция, Италия и на Балканите, а навсякъде. И е много важно да говорим за това и да говорим за възможните решения. Първо дам думата на комисария Аврамополос. Имате думата за 5 минути. Давам ви думата за уводни думи и за настоящото положение. Благодаря. Благодаря, Клод. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, е, дами и господа, ако има едно нещо, което да е станало ясно през последните две години, то е, че ни трябва не само европейски, а световен, а и световен подход към миграцията. Въпросът не е как може да се спре миграцията, а как може тя да се управлява по-добре и по-координирано. Нашата способност да реагираме по добър начин като Европейски съюз ще дефинира бъдещето на този съюз и на континента като цяло. Мерките на чисто национално равнище не са достатъчни. Не са достатъчни нито за всяка отделна държава членка, нито за Европейския съюз като цяло. Необходими са повече мерки на европейско равнище, за да се защити е, Европейския съюз по външните си граници и да се гарантира добра система за, за управление на миграцията, която да предлага защита за тези, които действително се нуждаят от тази защита. Също времено трябва да се преследват е, мрежите на трафикантите и да се увеличи капацитета за депортиране на тези, които нямат право да останат в Европейския съюз и да се увеличат а, легалните пътища за а, пристигане в Европа, но, това да, но, но повечето Европа, повечето мерки на европейско равнище не означават намаляване на суверенитета на държавите членки. Нищо подобно. Тя означава по-добър капацитет за справяне с общите предизвикателства и повече споделяне на отговорността и повече солидарност. Това е смисъла на общата европейска система за обежище. Въпреки, че в миналото вече е имало няколко подобни опита има за координиране, националните системи за обежище продължават да са изключително разнообразни, нещо, което води до вторични премествания, премествания така нареченото така наречения туризъм в търсене на по-добри условия за убежище. И именно за това ни трябва хармонизирана система. Система, която да е основана на солидарност, на, на споделяне на отговорността и нито една страна да не бъде оставена сама да се бори срещу тези предизвикателства. Също, също времено ни трябва система, която да е устойчива на кризисни ситуации. Ако искаме да покрием всички бели петна, трябва да съвместим усилията си и да се гарантира спазването на европейските ценности и, взаимно доверие. Взаимното доверие е необходимо, за да се гарантира равнопоставеност при третирането на кандидатстващите за обежище навсякъде в Европейския съюз. Успехът на тази реформа разчита най-вече на солидарността. Географските условия не могат да бъдат условията, които диктуват кой има отговорности и кой няма. Регламентът от Дъблин стана ясно, не може да устои на изпитанията на времето. Трябва ни нов регламент от Дъблин. По-справедлив, където разпределението на отговорностите да е задължителен елемент от системата. И трябва да надхвърлим приложното поле на сегашния регламент, на регламент. Необходима ни е дъблинска система, която да е предвидима и ефективна. Държавите членки обсъждат темата и разчитам на подкрепата на Европейския парламент за създаването на добре функциониращ механизъм за солидарност. За тази цел са необходими ангажиментите на всички държави членки, които да бъдат въплатени в ясни и задължителни правни норми. Също така имаме за цел да обесърчим неконтролираните вторични премествания и да създадем легални пътища за навлизане на онези, които имат право. Така, лицата, които имат нужда от закрила, ще могат да я получат. Необходими са ни силни външни граници, за да може да запазим свободата на придвижване вътре в Европейския съюз. Миналата седмица, както добре знаете, отбелязахме 32-та годишнина на Шенгенската система. Трябва да направим всичко възможно, за да се гарантира запазването на едно от най- високите постижения на европейската интеграция а именно шенгенската система. И благодарение на подкрепата на всички вас и на Европейския парламент имаме систематично проверяване в съответните бази данни на всички лица, които прекусяват външните граници на Европейския съюз. Заедно с напредъка в е, охраната на европейските граници чрез охрана на сухопътните граници и морските граници с над 4000 служители на Фронтекс по външните граници, европейските граници са по-добре защитени, отколкото всяко до сега. Външните и вътрешните елементи на управлението на миграцията са взаимосвързани. Именно заради това увеличихме съвместната дейност с трети страни за справяне с, основ... с корените причини на миграцията, работа с страните на преход, борба срещу контрабандистите, на, които помагат на хората да преминат границата нелегално и затова ни трябва ред в миграцията и ред в мобилността. Нашето предложение за е синя карта е част от тези усилия. Искаме да стане по-лесно в Европа да бъдат привлечени квалифицираните мигранти, от които имаме нужда. От друга страна, трябва да се борим срещу нелегалната миграция и да увеличим а, дела на депортирането на тези, които нямат право да останат. Работата на Европейската гранична и брегова охрана ще ни помогне, но и държавите членки трябва по-добре да прилагат съществуващите правила. И в заключение, нека да се спра на въпроса за интеграцията, защото всичко, което обсъждаме тук, е свързано с структурата и тъканта на нашите общества за бъдеще. Става дума за това как живеем заедно. Знаем, че европейските общества стават все по-многообразни. И трябва да си извлечем поките от миналото. Не може да се губи време нито от социална гледна точка, нито от економическа гледна точка. Само една успешна интеграция на всички мигранти в Европейския съюз може да позволи миграцията да стане възможност и за мигрантите, и за европейските общества и европейската економика. В духа на солидарност. От нас зависи миграцията да стане европейски успех. Защото става дума за бъдещето на Европа като цяло. Благодаря за вниманието. Thank you very much, Благодаря много, господин комисар. Преди няколко дена в една делегация на комисията по граждански права беше в Гърция. Аз също бях там а, а, в момента, в който правителството прие финансиране, е, допълнително финансиране за справяне с миграционната криза. И е, много се радвам, че можем да чуем позицията на министра. Имате максимум 5-6 минути. Заповядайте. Κλοντ, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή την επιτυχία. Плат, много сърдечно ви благодаря. И благодаря много сърдечно и на Европейския парламент е, за инициативата за тази конференция, както и за поканата, която получих. Положението е трудно. Много често съм казвал, в Кърция изпитваме много трудности е, и в е, администрацията не бяхме подготвени е, и Европейския съюз не бе подготвен. Както каза господин Юнкер, имаше немалко трудности, конфликти и спорове за системата за преместване, за презаселване е, на влезлите вече на наша територия е, мигранти, за връщането им е, от години и от десетилетия продължават конфликтите в региона на Близкия изток и в Либия в последното десетилетие трябва да направим така, че да сме подготвени и да не се е, изненадваме следващия път, да не бъдем неподготвени. И освен това е, да положим усилия за избягването на е, войни и конфликти. Защото конфликтите се свързват и с бедност, с мизерия, с корупция и всичко това кара хората да бягат да напускат родните си места. През 2015 година 1 милион а, мигранти а, преминаха през Гърция. Как а, можехме да се справим без Европейския съюз с а, този огромен миграционен натиск? Първоначално а, солидарността към нашата държава, както и към други държави в подобна ситуация, си бе голяма. И а, получавахме помощ от много страни. Естествено, че можем да говорим за това, доколко сме се справили и какви грешки сме допуснали. Е, имаше грешки, но не за това сме се събрали, за да посипваме главите си с пепел. Европейския съвет взе решение да затвори Балканския път на мигрантите. е 60 хиляди се оказаха обаче затворени покрай затварянето на границата. И за това в рамките на няколко месеца се създадоха 15 000 места. Тези е, извинете, 50 хиляди места не стигат е, е, в Идомени, в Пиреус, в Пирея. Бяха създадени лагери за настаняване на мигрантите, но ние нямахме опит с бързи действия за овладяване на подобни кризи. Споразумението с Турция трябваше да помогне именно за овладяване на тази е, хуманитарна е, криза и иммиграционна криза. 100 хиляди е, места е, е, и 50 хиляди места в Идомени е, можеха да бъдат затворени от общо 100 хиляди, с които разполагахме веднага след сключването на споразумението. Но в момента ние все още имаме е, е, немалко е, хора, които работят в областта на обежището е, и е, можем да се похвалим с напредък. Втората е, страна а, е, а, е, сме по брой на заявления на молби за убежище. Е, успяваме да се справим и с вакцинацията на децата, и с изпращането им на училище. Естествено, че е, е, се подобриха междувременно вече условията и в лагерите, така че условията са много по-прилични 280 бяха първоначално местата, сега междувременно вече 1300, така че имаме определено мест добри резултати. През септември имаше все още малолетни и непълнолетни, които останаха за кратък период без настаняване, но какво да направим след като изведнъж се появиха 700 при нас? Така че това са, за съжаление, условията, при които работим. Има много неочаквани моменти. Европейския съюз направи много, за да ни помогне. Имам предвид и държавите членки, не всички, но някои от тях, и институциите. Но до този момент все още не сме постигнали това, което наричаме споделени усилия и разпределяне на тежестта. А Европейския съюз всъщност е създаден именно заради това, за да има солидарност. Би трябвало да има санкции за тези, които не желаят да участват солидарно в усилията за овладяване на усилията. Не, че желаем непременно да санкционираме тези, които не желаят да участват, но при всички положения не можем да останем в това положение. Италия и Гърция са тези, които поемат най-вече мигрантите, които преминават от Африка и през Егейско море, за да стигнат до гръцките острови няма да обсъждам доколко добро или лошо е споразумението с Турция, но ако има миграционни потоци, а поток има и ако има някъде пробиви, естествено трябва да помислим за това как можем да запълним тези дубки, как да ги запушим. 25 900 е, души е, са дошли е, в периода от 2006 до 2015, а повече от 900 000 души дойдоха в периода след избухването на кризата. Така че е, да се прикриваме зад е, е, така, правила, свързани с обежище и е, с невъзможност за интеграция и така нататък е просто лицемерие. Хората е, страдат, хората са е, жертва на военните действия в Либия и в Сирия. Е, хората умират. Е, ако не успеят, успеем да помогнем на тези хора и да им дадем възможност да потърсят обежище при нас, още преди да се качат на лодките е, и още преди да пристигнат при нас няма да се справим с задачата. Ние се нуждаем естествено от центрове за приемане, но преди още да са пристигнали при нас. Хората стават жертва на трафикантите. 500 хиляди души са тези, които преминават с помощта на трафиканти или някои изобщо не успяват да стигнат до брига. Италия разполага с подобни цифри. Трябва да създадем коридори за легално преминаване на мигрантите, на бежанците и нещата трябва да се променят в Европейския съюз в това отношение. Господин председател, нека в заключение да кажа, че Европейският съюз помага, но не разпределя усилията и тежеста, не споделя тежестта. Нуждаем се от нова дъблинска система, от нов регламент за Дъблин. И аз много се надявам, че е, Европейския парламент ще подпомогне усилията на госпожа Викстрам и колкото е възможно по-бързо ще променим системата. Ние се нуждаем от помощ, ние се е, нуждаем от споделяне на тежестта, защото не могат само страните на първа линия да поемат тази тежест. Съществува много сериозен риск тези страни да рухнат, да не се справят. Именно това е основната задача на Европейския съюз – Необходимо ни е сътрудничество, необходимо ни е да се научим да решаваме проблемите, включително и в подобни критични ситуации и комисарят Абрамополс и председателя на Европейската комисия Юнкер желаят това. Съществува разбиране за нашите проблеми но а, трябва да се разбере, че ние не сме в състояние да се справим с проблема, ако останалите в Европейския съюз не желаят да споделят а, тежестта с нас. Ние а, ще оцелем като Европейски съюз, ако се справим с проблемите с миграцията по-европейски. Благодаря ви. Да. А дадохме думата и на комисаря, и на а, е, министра. А, е, те имаха възможност да говорят е, по-дългичко, но сега имайте предвид, че предстои да изслушаме 39 изказвания и не бихме могли да им отделим а, толкова време, колкото дадохме на първите двама оратора. А, така че предлагам 2 до 4 минути максимално да бъде регламента за изказванията. И е, имайте предвид, че ще прекъсвам всеки, който прекрачи тези граници. Е, да, министър, се спря на въпросите, свързани с дъблинската система, с начина по който се действа съгласно старата или все още действаща, действащ регламент, но че се налагат промени и предполагам, че това ще бъде в центъра на много от, на вниманието на много от ораторите Роберта Мецола, Ели Шлайн са първите е, в нашия списък. Давам им думата. Благодаря. Наистина мащаба на ситуацията е почти нереален. Хората умират в морета, стотици хора все още загиват ние и имаме задължение. Ние трябва да направим нужното, така че тези хора да не останат само безименна статистика. Много неща научих, докато съм депутат парламента. Ясно е, че няма бързо решение на проблема с миграцията и няма магическо решение. Трябва да променим начина си на мислене, да няма повече такива спешни взимания на решения. Трябва да има устойчива дългосрочна перспектива. Не Необходимо е да имаме агенции, подобно на тези, които предоставят убежище, за да може да се разгледа този въпрос. Солидарността трябва да бъде основният принцип, за да се базира върху него действието. И всеки един подход трябва да съдържа и мерки, насочени към престъпните мрежи. Също времено разликите трябва да се очертаят между тези, които имат нужда от закрило и онези, които идват да търсят работа тук. Защото трябва да разберем, че докато хората бягат от война и преследване имат право на закрила, това е вярно, че не е ревно, разбира се, по отношение на един принцип за миграция за всички. Така че държавите членки, които контролират пазара на труда, те заедно с Европейския съюз трябва да намерят най-доброто решение, за да се запълнят пропуските на пазара. Ще разгледаме въпроса за преместването и международната закрила, защото ние сме съюз на споделени ценности и сега наистина трябва наистина да го направим действително, да имаме и споделена отговорност. Отдавна говорим за това. Необходимо е безопасните, сигурни маршрути да бъдат подобрени във връзка с а, преместването и презаселването. Не може хората повече да пътуват на такива лодки и съдове, които застрашават живота им. Сигурността от друга страна е нещо много важно. Необходимо е гражданите да се чувстват сигурни, така че държавите членки трябва да изпълнят своите задължения на външни граници. Важно е, че не би в никакъв случай екстремистите да завладяват тази тематика и популистите. И затова премахването на вътрешните е, граници, т.е. шенгенската зона да върви ръка за ръка с укрепване на външните граници да знаем, че не всеки, който идва в Европа, е, надали има право на закрила. Затова трябва да подобрим и принципа на връщане. В Дъблин има конкретен процес, който трябва да се спазва. Достатъчно време трябва да има, за да може именно в парламента да стигнем до съгласие относно на къде вървим от тук нататък. По-нататък нужен е нов подход за интеграцията. Начина напред е основан на два процеса. Да, правата на всеки трябва да се защитят, но също така всички хора трябва да спазват ценностите, върху които се основава Съюза. По-дългосрочно планиране, по-сериозни действия, що се отнася до корените причини, ще доведат до действително разрешаване на геополитическите проблеми на нашето време, което означава, че проблема има външно измерение. Необходимо да се изградят капацитетите в трети страни, така че хората да могат да видят своята сигурност в държави извън Европейския съюз и по-близко до техните родни държави. По този начин трябва да насочим средствата си там, за каквото пледираме. Е, помощ за Африка Африка, следващата стъпка трябва да бъде повече инвестиции за Африка. Вероятно това е съвсем кратка картина на обстановката, господин председател, но едно послание искам да оправя. Не можем да си позволим да останем безчувствани към факта, че миграцията преди всичко е човешки проблем. Истински хора трябва да имаме предвид, когато разрешаваме този въпрос. Благодаря. Благодаря, Роберта. Тук трябваше да кажа наистина, че когато ви представих, че вие сте депутат от НП и са докладчик относно ситуацията и подхода към миграцията. Следващия оратор щеше да бъде Сесил Кенге, е друг докладчик по темата, но тя не може да е тук и е, вместо нея ще говори Ели Шуайн, която е от социалистите и демократите, работи по досието Даблин и ще говори от името на Сесил Кенге. Ели Шва. For years. Благодаря, господин председател. Години на сам 6 от 28-те държави членки се борят сами е, с е, обработката на 80% от подадените е, искания за обежище в Европейския съюз. Е, това ли е солидарността, от, в, за която се говори в договорите за учредяване на Европейския съюз? Отговорът е не. Миналия септември в Нью-Йорк беше първата международна конференция за миграцията, защото 80% от тези хора в света, от бежанците в света, са подслонени в развиващите страни и всички държавни правителствени глави на държавите членки на ОНЕ поеха ангажимент – световен план. Как обаче е, как това може да стане действителност, ако а, е, тук в Европейския съюз а, е, всички отговорности се екстернизират. Споразумението с Европейския съюз Турция, споразумение с, а, и договорки с Либия, това са, все, това са единствените неща, по които съветът успява да се договори. Това е срамно. Сякаш е, едва ли не е неприемливо е, държавите членки да, не, да, да изпълнят своите е, задължения, дори що се отнася до предоставянето. Канада за 4 месеца успя да предосели 40 хиляди. А тук е миниатюрен процент от това са презаселени. И никой не може да се справи с това предизвикателство. Сам също време, ако е, се проявява солидарност, всички заедно ще се справим. В Италия става ясно, че ако има добро управление на грижата за беженците, всъщност тяхното присъствие е добре дошло в местните общности. Призвавам комисията да се върне към духа на солидарност, а не да настоява, не, не да се поддава на тези правителства, които настояват само а, да извличат ползите от участието в този съюз, но не и да споделят отговорностите му. Има а, в краткосрочен план неща, които трябва да се справи, направят, а именно операции за спасяване в морето, в средносрочен план да се работи за централизация на отговорностите на европейско равнище. Именно за това се борим за отмяната на критерия за първата страна на редовно навлизане и да се замести този критерий с справедливо споделяне на отговорностите между държавите членки, вземайки предвид е, възможно най, в възможно най-голяма степен връзките, които вече имат хора. В Италия 500 е, души спяха на улицата в Комо, защото познават системата и биха предпочели да спят на улицата, отколкото да е, бъдат блокирани в една система и цели две години да чакат да се срещнат, да, да се обеднят със семейството си, което е в друга държава членка. Това са хората, които бягат от войни. Трябва да се спре контрабандата и трафика на хората каналджийството, което превежда хората през границите управлението няма да помогне да се създадат възможности на, за младите африканци. Не можем да се съсредоточим само върху преодоление на границите а, и да се преодолеят по този начин през стрелките в морето. Трябва да работим по търговска политика, политика за развитие, фискална политика за тези страни и всичко това да е в рамките на новата програма за устойчиво развитие. Европейския съюз може да се справи много по-добре, отколкото се справя сега. Не става дума само за ефективна система за обежище, става дума за бъдещето на Европейския съюз. И сега се натрупала необходимата инерция. Нека да покажем на гражданите защо е необходим Европейския съюз. И той е необходим, защото когато има общи предизвикателства, трябва да намерим общи решения. Благодаря. Благодаря много. На министъра спомена преди малко и Сесилия Викстра, депутат от групата АЛДЕ, която е докладчикът по темата преработка на регламента от Дъблин. Заповядай, Сесилия. Благодаря. Ние не можем да бъдем наивници, не можем да си го позволим, когато става дума за миграцията. Трябва обаче да осъзнаем, че в никакъв случай не бива и да се подаваме на диктата на популистите и ксенофобите. Действително, миграционният поток бе огромен и ние надхвърлихме границите на нашите възможности. Милиони и 300 хиляди е, мигранти навлязоха в Европейския съюз е, през 2015 е, година и началото на 2016, но това представлява 0,3% от населението на Европа. И естествено към тези 10 000 души, за които се говори, се добавиха и още допълнителни членове на семейството. Така че има такива случаи, но те са много малко, както ви казвам, 10 000. Три от държавите членки поеха огромната тежест, но ние не можем да оставим нещата по този начин. На практика в момента, в който се признае статута на беженец, тези хора е, или е, те получат международна закрила, те ще могат да преминават е, през границите и да отиват където желаят. Много от хората го правят и сега докато все още чакат да се уредат техните въпроси или просто защото много от тях не са регистрирани. Нуждаем се от една много добре е, управлявана, много добре организирана системата, е, която да е, гарантира разпределяне на тежестта. Е, това е, означава споделени усилия, споделени е, е, отговорности, Необходим е контрол при пристигането на търсещите обежище, е, честна процедура, справедлива процедура. Само ако сме в състояние е, справедливо и професионално да провеждаме процедурата за предоставяне на убежище, ще можем да се справим с процеса когато хората е, се нуждаят действително от международна закрила, нека да останат е, тези, които могат да получат е, беженски статут, нека да останат. Но останалите, които не могат да преминат през тази процедура успешно, трябва да си отидат. Това е принципът. Но при всички положения ние не можем да си позволим да не разпределяме е, тежестта, защото някои страни стигнаха вече до ръба на своите възможности. Като докладчик е, е, по промяната на регламента Дъблин ще, се, ще работя конструктивно с всички и трябва да си даваме сметка, че правото на убежище и правото на международна закрила е нещо, по което няма да се преговаря и няма да се правят компромиси е, само заради е, постигането на някакъв компромис. Ние трябва да поемем нашата обща отговорност. И гражданите очакват точно това от нас. Защото междувременно вече през последните две години осъзнахме, че системата, която действаше до тогава, се разпадна. Ето, трябва да поемем водещата роля е, и да постигнем необходимия резултат. Благодаря, Сесилия. Много, три, е, много силни три изказвания чухме от е, членове на Европейския парламент. А сега давам думата на Хосе Карера, който е директор на Европейската служба за подпомагане на убежището. Благодаря. И ние трябва да работим много бързо в реалния живот. Сега, в своето изказване, благодаря най-напред за поканата към е СПО аз бих могъл да започна най-напред с думите на председателя Юнкер и председателя на Европейски парламент, върховния представител Могарини с голяма благодарност. Уважаеми госпожи и господа, наистина всички до сега, които се изказаха, казаха, че много неща са постигнати, но много още има какво да се направи. Също така, е, е, депутатите от Европейския парламент, които до сега се изказаха, също отправиха това послание. Все още си спомням, може би април 2015 година, първите 10 точки за действие, предвидени от съвета, а след това малко по-късно е, комисията излезе с свое мнение по миграцията, след това концепцията за регистрационните центрове, след това първата среща на върха за Западните Балкани и март 2016 година по-нататък с погодбата, декларацията с Турция, законодателните предложения лятото миналата година, срещата валета на върха началото на тази година, преди това, всичките тези планове за действие и заключение. Онова, на което ставаме свидетели, е наистина отклика от страна на Европа с три основни стълба. Първия стълб насочен към механизма за криза и реакцията. Фактите говорят сами за себе си, независимо дали противоречив или не, много напредък е реализиран – най-вече наистина на фронтовите страни. Имаме централен стълб, що се отнася до законодателствата реформа, която е в ход, и третия стълб, където вече мерките са насочени към а, корените а, на причината за миграция. И имам няколко секунди още, които мога да кажа, че наистина и в трите тези аспекта ЕСПО работи активно. С отклик и реакция про управление на кризите, ние сме на практика в сърцевината на всички онези документи, които се дискутират, които се приемат и след това, разбира се, работим активно и по корените причини за миграцията. Много благодаря за поканата. Thank you. Um... Благодаря. Сега Филип де Брюкер. Thank you uh, very much, uh, dear President. Uh, Благодаря много, господин председател, господин Морас. Ще се изкажа накратко. Аз съм се изказвам в качеството си на юрист от една мрежа, в която участват колеги юристи от всички държави членки. Нашата цел е да представим възможни насоки за бъдещето. Анализът ни е следният. Кризата, с която се сблъскваме, не е беженска криза. Кризата е институционална. Намираме се на етап, в който Европейският съюз се променя. Основните принципи се променят. Обикновено европейската политика. Е, съобщение за ам, операторите, за да може да насочат телевизионната камера. Намирате се на място 250. И така, от приложение на европейска политика от страна на държавите членки, преминаваме към съвместно приложение на тези политики от страна на Европейския съюз. Преминаваме през тези а, промени сега, но не ги виждаме достатъчно ясно, защото се намираме в нещо като тунел. Светлината в този тунел е солидарността, но не трябва да се е, говори за нея като празна дума. Европейския съвет говори и за солидарност и отговорност и изглежда се опитва да противопостави тези две понятия. Но в член 80 на договорите се вижда принципа солидарност и споделяне на отговорностите. Това е един принцип, а не два отделни принципа. Много се изненадвам, че никой до сега не е отбелязал, че в декларацията от брата и слава е, Европейския съвет зачеркна думите справедливо споделяне. Говорим за солидарност като противоположна на отговорността, докато всъщност трябва да говорим за солидарност като справедливо споделяне на отговорности. Тоест единственото, което ни е нужно е да се върнем отново към текстовете на договора. Хелга Стивенс, Мартин Кус и Деметрис Деметрио са следващите оратори. Първо Хелга Стивенс, координатор на ЕКРЕ в комисията Либе. Заповядайте, имате две минути. Но преди да започнете, нека да се извиня. Ораторите са в следния ред Хелга, Стивенс, Лаура Ферара и Деметрис Деметрио. Извинете. Dank u wel, voorzitter, collega's, dames en heren. Благодаря, господин председател. Е, е, уважаеми госпожи и господа, е, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие да бъда заедно с вас днес и да говорим по теми за, като връщане, ускорена процедура, интеграция. Казва ми се, че тук са представени всички нива и на национално, и европейско, и регионално, и местно равнище. Това е чудесно. Ясно е, че трябва да пазим границите си, трябва да ги контролираме надежно и трябва да го направим не само за да запазим нашите общества, но и за да запазим интересите на истинските беженци. Тези, които нямат право да се ползват от обежище и закрила, трябва да се връщат. Но ние виждаме, че за да постигнем това, трябваше да сключим споразумение с Гърция, а ами, с Турция. Абсолютно необходимо е да защитаваме надежно границите си. И тези, които нямат право да влязат, е, трябва да бъдат върнати. Е, ние познаваме принципа нон е, refoulement от Женевската конвенция, но всички от тези, които се нуждаят от закрила и от обежище, на тях трябва да им се помогне. Каква е възможността за връщане при тези, които пристигат с лодки и е, до италианския бряг или до Гърция. Е, някои от тях могат да бъдат върнати в Тунис. Е, и така е, е, ще е, постигнем е, в крайна сметка спазване на правилата. Някои смятат, че трябва е, просто да не пускаме е, лодките и е, така да пресечем пътя на трафикантите. Да, благодаря. А сега ще дам думата на Лаура, която е докладчик е, по е, процедурата за международна закрила. Лаура има думата. Благодаря, господин председател. Сега трябва да говорим също така и за силата на волята в процеса на взимане на решение. Защото а, действително решенията трябва да се изпълняват с воля. Не става въпрос дали просто ще приемем а, а, бежанци или не. Трябва да водим по-широк дебат. Трябва да присъства волята за решение, за да можем наистина да овладеем миграционните потоци, дали трябва да го направим или дали трябва да подходим към миграцията а, като към един политически лофт, нещо на което ставаме свидетели по-настоящем. когато, например, предстоят избори. Така че ето ви един избор, който трябва да направим. Искаме ли цялостен подход с волята да стигнем до решение – което ще ни даде възможност за действие европейско и контрол европейски и глобален на миграцията. Обръщам се към държавите членки, които съставляват Европейския съюз. Утре има много важно заседание е, в съвета и в крайна сметка е, не бива да си отстояваме е, себичните национални подходи говорим за преместване на 1000 на 160 хиляди мигранти, съответно от Гърция, от Италия. Говорим за реформа на Дъблин. Има голям ангажимент, който е възприят. Само някои държави членки, като че ли отстояват основно възприятите е, подходи на съвет, на какво ставаме е, свидетели държавите членки, като че ли не желаят да поемат този, е, този ангажимент. После Фронтекс, господин Юнкер днес спомена също така и граничната брегова охрана. В Италия винаги ни казват, че действително трябва да охраняваме външната си е, граница, но ние сме един полуостров с а, е, а, е, открити три страни към морета. Имаме и острови. Така че изключително тежък въпрос е да имаме 100% контрол на нашите външни граници. Казахте ми, че ще имам 4 минути. Извинявайте, но аз подготвих речта си за 4 минути. 65 000 души е, са в пристигнали в Италия. Фронтекс ще ни помогне ли? Не е достатъчно. Що се отнася до спогодбата с Турция? Друг много важен въпрос. Очевидно, краткосрочен план това е добро решение, но не и в дългосрочен. И в крайна сметка, че интереси тук се разглеждат. Балканския маршрут, е, да, но не и средиземноморския. Така че е, тук има е, несъразмерност. Една единствена държава членка поема един маршрут на практика. Трябва да е, водим борба срещу ксенофобията, расизма, популизма. Как? Ами чрез сътрудничество трябва да спазваме и договорите. По-рано ни напомниха за 80-ти член от договора за функционирането на Европейския съюз относно разпределянето на отговорностите между държавите членки, но всички трябва да спазваме тези договори. И важно е наистина Европейският съюз да бъде силен – Thank you, Laura. It's very possible you were given... Благодаря, Лаура. Наистина, може би имахте 4 минути, но аз помолих всички да се придържате към графика, който уточних в началото. Моля да ме извините, ако така сте знаели в началото. Мартин Клаус, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси, Словашки парламент. Заповядайте за 2 минути. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Благодаря ви. Добър ден. Ние в Словакия обикновено казваме, там където спира сътрудничеството, започва конфронтацията. И в крайна сметка това е темата на нашата конференция аз съм от една страна, която е, от много време вече е, не желая да поеме е, никакви задължения и не се съгласява с разпределене по квоти. Ние предложихме обаче да приемем няколко десетки хиляди иракчани, които обаче, след като прекараха известно време при нас, е, напуснаха страната и отидоха в други е, европейски страни. Е, не можем да говорим за мигрантите, като за чували с картофи, които просто ще местим от едно място на друго е опитът, е, който междувременно вече имаме, е, оправдава до някъде нашият отказ е, да се присъединим към системата за преразпределяне. Смятаме, че трябва да има друга система. Ще кажа няколко думи за реформата на Дъблин. Ако промените предвиждат да ни задължат да приемем мигранти, е, и в противен случай, ако не желаем да ги приемем да ни санкционират, е, то тогава е, това само ще налее вода в мелницата на популистските партии. Положителните аспекти на миграцията бяха подчертани тук. Да, говорим от доста време за една възможност за законните пътища на миграцията. През Турция. Е, опитваме се е, да съберем опити от случващото се в Либия е, и от опита на Австралия, но там в Австралия знаем, че мигрантите се затварят в лагери. И именно по този начин, като не се дават възможности за интеграция на хората, се смята, че се спира бизнеса на трафикантите. И е, Украина има известен опит в това отношение, е, е, така че това също трябва да се има предвид. Е, е, независимо от това, че най-вероятно някои от вас няма да се съгласат, но не бива да ни заклеймявате. Ще дам думата на Джорджиас Каминис, но преди това е, Деметрис Деметрио. Е, който е заместник председател на Комисията по правни въпроси в Кипър. Благодаря, господин председател. Гърция и Италия понесоха наистина най-тежкия удар от кризата с миграцията. Съгласни сме, че сегашната рамка наистина трябва да се преработи. Всички държави членки трябва да проявят отговорност и мисля, че това ще има въздействие относно бъдещето развитие на Европейския съюз. Географският фактор е само един в това уравнение и той не може да се промени, така че ако искате да има ефективна система за убежище, за да може тя да работи удачно, е необходимо да има задължително автоматизирана система за разпределение. И аз мисля, че ще трябва да продължим наистина да търсим решение за източното средоземноморие, да се обърне по-конкретно внимание на процеса на изпълнение на спогодбата Европейски съюз Турция. Трябва да укрепваме външните граници. Също така граничната и брегова охрана има много важна роля в тази насока. Много лица идват по море, идват и през Турция И това е един друг маршрут, който така се появява незаконно и но трябва да го държим под око и да обърне внимание. Трябва да работим съвместно, трябва да изпълним решенията, трябва да планираме в интерес на бъдещето. Необходимо е да има подачна технология, да се намалява бюрокрацията. Всички тези резултати в крайна сметка ще ни помогнат да постигнем нашите цели и да отрезат политическите стремежи на на Европейския съюз. Благодаря ви. Много благодаря. А, а сега Георги Скаминис, е, кмет на Атина. Три минути. Заповядайте. Благодаря. Както знаете, Атина е сериозно засегната от потоците беженци. Нямахме предходен опит с справяне с толкова много беженци. Но в Гърция бяхме първите, които реагираха в началото на кризата през лятото на 2015 година бяхме длъжни да участваме в намиране на решение, както и да дадем пример като а, столица, която а, работи по управлението на беженските потоци. Нямаше национална стратегия в самото начало, беше въпрос да се защити човешкото достоинство, човешките права и а, социалната тъкан. Затова веднага предоставихме общински а, терени за центровете за настаняване в Гърция променихме а, нещата на общинско равнище и направихме така, че всички действащи лица в областта в града да си сътрудничат. Гражданите участваха а, много активно а, и самите градове на регионално равнище и се поделя инициатива за сътрудничество между градовете, подета от Атина. В а, края на 2015 година. И а, градовете имат много важна роля. Те могат да работят за справяне с предизвикателствата и това е признато на европейско равнище с приемането на дневни ред за градските райони миналата година. Затова е необходимо да има повече компетенции на това равнище, както и по-добро координиране с други нива на управление. В Атина повечето хора, които са там, са вече там от много месеци поради бавните процедури на вземане на решение за обежище. Те са блокирани там. Въпреки множеството различия между а, страните в Европа и различните градове, всички, пос... всички виждаме какви са последиците а, на миграционната криза, а именно увеличение на евроскептицизма. Това ще е едно от най-сериозните предизвикателства на 21 век. Благодаря ви много. А сега Мишел Лавой. Благодаря, господин председател. Аз съм тук е, на това място 496. Е, Ще кажа няколко думи за е, системата за обежище. Има немалко признати вече заявления за предоставяне на обежище, така че хората са преминали през процедурата но има и такива, които не са получили е, статут е, и закрила. Нека да се спра на няколко е, момента. Правата на човека, които трябва да са в основата на тази система и на европейските стандарти. Но за да можем да прилагаме тези стандарти и принципи, ще трябва да е, се осланяме и на съответните е, услуги, които се предоставят е, от редица обществени органи и ще трябва да се справим и с трафикантите, ще трябва да се справим и с е, всичко е, е, онова, което е свързано с престъпление, защото става дума за престъпление и за жертви на престъпление много често. трябва да имаме предвид и необходимостта от събиране на семейства, а, също и уязвимостта на мигрантите е, и на е, тези, които вече са получили документи и са признати, е, да бъдат жертва на престъпления, най-вече домашните помощници. Трябва да създадем възможност и е, с такава система, която да даде възможност на децата да живеят достойно, да се учат, да е, имат и семейна среда, е, да е, ги интегрираме по-успешно. Е, необходимо е естествено да е, имаме предвид и пазара на труда и е, готовността на нашите работодатели да приемат мигранти на работа по места. За момента, е, за съжаление, все още е, хората като мен, които се занимават най-вече с е, документ, документното уреждане на въпросите и с статистиката не могат да се похвалят с много добри резултати. Има редица трудности. Благодаря. Следващите е, трима оратори ще бъдат Малин Дърк, е, Йоанна е, Гуди и Вацлав Хампъл. Първо ще дадем думата на е, Малин Мърк, който е докладчик на Европейския съюз по рамката за е, преместване и е, преразпределяне. Благодаря, аз бих искала всъщност да можем да говорим за закрилата на беженците и система за приемане, която да се основава на човешките права и достоинство. Защото за това става дума всъщност. Именно него не постигаме. И за мен много от моите колеги в Европейския парламент основната посока, в която трябва да поеме, поема Европейския съюз по настоящем не е добра, защото изключва хората. Тук вече наистина е, слушаме ораторите, които говорят, че колко е необходимо да се изправим срещу е, расистски прояви. Това е много важно, за да не стане нашия континент наистина една зона затворена, гледаща вътре към себе си. И е изключително важно в крайна сметка да имаме предвид, когато разработваме политиките си. Имаме своята отговорност да предоставим альтернативна гледна точка, да опишем отворените общества, които искаме да живеем и ние имаме много голяма отговорност, за да го постигнем. Това също така означава и сега тук говоря за комисията и за съвета и колеги в залата, Необходимо е закрилата и солидарността да бъде в центъра на нашето внимание, когато работим по политиките за бежанците и да спрем да говорим за бежанци само като хора, търсещи най-изгодна система, като заплаха. Мисля, че това е много важно, защото е, основното е, те бягат, защото нямат друг избор в страните си. Необходимо е безопасно да стига до Европа. Единственият начин да спрем а, каналджийството е да гарантираме подобни безопасни и сигурни маршрути. И всъщност предложението за преместване квотно а, е, е именно единственото, което е насочено към законния път. Така че това е много важна възможност, конкретна възможност, за да разрешим този въпрос. Нужно е да има сигурни пътища. Освен преместването който трябва да обърнем внимание на хуманитарните визи, програмите за приемане и бързо да гарантираме събиране на семействата. Но да се върна отново на преместването. Искам да подчертая, че при никакви обстоятелства не трябва да има условие подусловие за контрол на а, а, миграцията във връзка с спирането на хората, спирането от бягане. През, пре, преместването е международна архитектура, ако мога така да кажа. Чухме, че а, и в ВКБОН се работи по този въпрос десетилетие. Това е солидарност, която гарантира а, предоставането на закрилата тогава, когато тя е нужна и трябва да остане в сила и държавите членки трябва да усилят е, усилията си и да се включат в тази система. Колеги, освен това, трябва да кажем не и на външното измерение на нашите е, граници. Трета страна не трябва да бъде гаранция за нашите граждани. Нашите граници не са в Либия, в Турция или в Тунис. Това е нещо много важно. И съвета и комисията наистина трябва да обърна внимание на това. В крайна сметка, наистина много важен е аспекта във връзка с маршрутите. Хората продължават да бягат, но са спирани някъде. И това мога да кажа по отношение на спогодбата с Турция. Що се отнася до милициите в Либия, които са самопровъзгласили се сили за спиране на мигранти. Те не правят това, а застрашават живота на хората. Искам да се обърна към съвета. Трябва по-добре да се справите, трябва да създадете коалицията на желаящите. Не може наистина да се адаптираме и приспособим към онези, които искат да затворят вратите на Европа. Трябва да спазваме международното право, Женевската конференция, за да може може да има наистина устойчива политика за закрила на мигрантите и беженците. Благодаря. Uh, Благодаря, Малин. А сега Венченцо Мелоне, който е в а, Кастилия Гарда. Заповядайте. Президенте, грация. Бонасера а тути. Cercherò di eh, dare delle risposte operative perché questi interrogativi... Благодаря много. Е, ще се опитам да е, направя коментари свързани с работата на терена. Във връзка с е, споразуменията, свързани с операциите за търсене, издирване и спасяване, планът е следният. Всяка една страна има е, своя област, за която е отговорна. Либия и Тунис подписаха Хамбургската конвенция. Те обаче така и не дефинираха своята област на отговорност. И в крайна сметка, в резултат на това, на юг от Малта има хиляда, хиляди е, километри морска територия, покрай либийския и тунизийския бряг, където реално няма власти, които да са длъжни да осигурят издирване и спасяване. Това е огромна черна дупка. Какво да ни казват организациите на терена? Казват, че държавите, които са получили търсенето, е, е, сигнала СОС, трябва да се задействат, за да организират спасяването. И това е много добре известно за криминалните организации. И така, можете да не, може би няма да се изненадате от това, че е, престъпниците, които осигуряват превоза, използват Несигурни лодки претоварват ги с хора, включително бременни жени и деца и непридружавани малолетни лица. Изпращат сигнала СОС граничната охрана в Италия го получава и е длъжна да действа. така по закон. Защото ако не се задейства и ако пострадат хората, граничната охрана може да бъде осъдена за неизпълнение на задълженията си. И още по-лоша е а, е, цената, която ще се плати заради това, че ще загинат хора. Е, тоест имаме морално, а не само легално, правно задължение да действаме. 23 са страните около Средиземно море. Италианската гранична е, брегова охрана си сътрудничи с е, страните, които са способни да се съдействат. Има обаче страни, които не действат. И това създава тази черна дупка. И това е, е положението, в което се намира италианската гранична и брегова охрана. Ако една лодка бъде е, получи помощ, е, тя трябва да бъде след това доведена до италианския бряг. Провеждаме координация на операции, в които сме спасили 9500 души вече в рамките на две години имаме критични ситуации. В някои ситуации 53 операции за издирване и спасяване веднъж се наложи да координираме, в които бяха спасени 7000 души само в рамките на един ден. Това са операции, които се подпомагат от, от ресурси от Frontex, както и от неправителствени организации. И слава Богу, че са неправителствените организации, защото а, благодарение на тяхното присъствие, на това, че те наемат а, кораби, а, е, успяваме да спасим хора. И трябва да се обърнем към пазара за такива е, услуги за наемане на кораби. Неправителствените организации Извинявам се, но времето ми не стига. And you um, don't need to <coughs> apologize. Не, моля ви, не се извинявайте. Е, искам да благодаря на всички в залата, които активно работят е, по кризата с беженците в е, Европейския съюз. Благодаря е, на всички. Джоана Гуди е следващата ораторка от Агенцията на Европейския съюз, Агенцията за основните права. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност да се изкажа от Агенцията за основните права на Европейския съюз. Ще се спът четири основни елемента. Агенцията за основните права работи в областта на на обежището и миграцията възоснова на съответните правни норми. Има за цел да помогне на държавите членки и на Европейския съюз да спазват всичките си задължения във връзка с Европейската харта. Готови сме да продължим да оказваме подкрепа на съзаконодателите на Европейския съюз със своята експертиза в областта на основните права, нещо, което направихме и наскоро по предложението за регламент от Дъблин за Евродак и миграционните горещи точки ще изготвим становище и във връзка с системата ETIAS е за влизане и излизане. Миграцията и убежището, както добре знаем, са основни въпроси, свързани с основните права. Европейск... Достижението на европейското право непрекъснато еволюират в тази област и е много важно не само да се изказват празни думи и са новите предложения, а действително да се направи оценка на въздействието, вземаща предвид въздействието и върху основните права и да се заложат съответните предпазни мерки в законодателните проектотекстове. На трето място, за да се защитят децата, които мигрират от насилие, злопотреби и експлоатация, основната презумпция трябва да е, че едно дете във всички обстоятелства е дете. Децата не трябва да бъдат третирани като предимно мигранти, а като предимно децата трябва да могат да се ползват от своите права като деца по Конвенцията за правата на детето на ОНЕ. Това включва и децата мигранти и децата търсещи обежище. И на четвърто място, по оперативните дейности Агенцията за основните права на Европейския съюз сътрудничи на работата на горещите точки и посещава ги на място. В Италия работим по правата в тези основни точки. Имаме, посетите, имаме делегация в Лерос в момента и през цялото време полагаме усилия за да се подобри положението на място, но продължава да остават принцип, при, поводи за безпокойство, системно задържане, въпросите са свързани с настойниците на децата, неадекватността на системата за оценка на подадените искания и проблемите с адекватността на центровете за прием. Благодаря ви много. Сигурен съм, че и вие, като много от присъстващите тук, можете да кажете много повече по темата, така че съм ви благодарен и за изказването, и за дисциплината, при спазването на времето, колеги. 17.27 е, беше предвидено да приключим работата си сега, но като цяло се движим добре. Комисарят е тук, тъй като му беше съобщено, че а, приключваме работата си сега. А, така че, а, тъй като той има а, задължения, а, ще му благодарим много и благодаря на всички, които се изказаха така стегнато Вацал Хампъл, Джеред Кроуел и Питер Босман са следващите оратори. Така Вацал Хампел, председател на Комисията по европейски въпроси на Чешкия Сенат. Две минути. Е, е, дякую е, за слово, важени пане председател, колег. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Обеден съм, че много мигранти, които пристигнаха в Европа и които в повечето случаи подават молби за умежище, се делят на две групи. Едни, които биха могли да бъдат признати като беженци, съгласно международно правните принципи, и е, беженци в кавички, които не са истински беженци, е, но все пак тяхната бройка е много по-малка. Много е, от тях обаче, въпреки всичко, ще останат в Европейския съюз и трябва да се насочим най-вече към два приоритета. А именно да предприемем сериозни мерки срещу трафикантите, е, които е, помагат на хора, които всъщност не, нямат право да получат обежище като бежанци, е, да стигнат до Европа. Има редица данни за мрежите на трафикантите, които а, помагат на хора и от Централна Африка а, да стигнат до Европа. Трябва да предприемем много сериозни мерки и е, срещу а, изпълнителите на практика, които са също в мрежите на трафикантите, които превозват хората през Средиземно море. И вторият приоритет е, е да е, приключим с измененията в нашите закони, така че тези, които нямат е, право на беженски статут, е, да напуснат е, пределите на Европейския съюз. Ние не бива да се чудим, че е, е, броят се увеличава и ако не го направим, той ще се увеличава. Много ви моля не дайте да превишавате двеминутното ограничение, за да могат всички да се изкажат. Ще попитам доколко можем да останем. Очевидно започнахме много късно, но сега започва следващата, следващото заседание. Докато не ми кажат как да процедираме, ще продължим както до сега сега думата има Джерард Крауел, независим на Ирландския парламент. Радвам се, че съм тук, господин председател, и мога да участвам в този дебат. Наскоро посетих Сицилия с групата Косак и съм впечатлен от това, което видях като отношение към мигрантите. Не всички мигранти са беженци. Това е проблем за Европейския съюз. Ако става дума за солидарност в Европейския съюз, има проблем а, с а, економическите мигранти. Има страни в Европейския съюз, които имат нужда от работниците. Те трябва да осигурят виза. За две минути не мога да кажа всичко, но ние трябва да категоризираме мигрантите. Никой беженец не, бъде, не бива да бъде оставен без закрила, но мигрантите пристигат в страни, където не искат да бъдат и при първа възможност напускат. Системата за проверки, за която говорим, е неудовлетворителна, когато говорим за сигурността на страните. Нямаме много време да обсъдим този въпрос. Най-сетне трябва а, да се борим срещу престъпния елемент. И най-сетне, господин председател, трябва да предприема мерки срещу алчните а, корпорации, които ограбиха природните богатства, сега ограбват работната им сила. На тези хора трябва да се плаща за плата, с която те могат да живеят в своите страни, вместо да търсят по-добър живот в Европа. И кой може да ги обвини. Аз съм ирландец. А, ние, поне 7, около 7 милиона души по света казват, че са ирландци. Ние сме експерти по миграцията. Благодаря. Питър Босман, кмет на Пиран от Словения. Благодаря, господин председател. Разполагаме с много кратко време, затова ще си позволя само няколко коментара за рамковото сътрудничество с трети страни. За първи път Европейският съвет излезе с план, в който действително се правят опити да се решат някои от проблемите с миграцията. Както виждаме днес в Европа, миграцията продължава да съществува и ще продължава да съществува дори и да строим огради и стени. Факт е, че политиката за миграция дава резултати в много краткосрочни, краткосрочен план намали значително броят на смъртните случаи. За съжаление, все още губят хора живота си по тези миграционни потоци. Имаше напредък и по споразумението с Турция. За съжаление, обаче, пътят през Средиземноморието, за който те насте говорят от 5-6 години насам, продължение на години беше пренебрегван. Днес проблемът е именно в този средиземноморски път. Така че първата част от рамковото от споразумението за рамково партньорство работи, но втората част, която е още по-важна, е да предоставим възможност за партньорство с африканските държави, за да могат и те да започнат да се развиват. Тоест, не да търсим европейски решения в Африка, а да работим в партньорство с африканските държави. Ако преди малко спомена значението на ефтината работна ръка и начинът по който големите корпорации възползват от, не, от тази ефтина работна ръка. Това е вярно. Наистина ли говори вече от 4 минути? Не, не говорят от 4 минути и половина. Малко се объркахме с засичането на времето. Моля, довършете мисълта си. Да, ами всъщност, за да може е, рамкото партньорство да проработим, имаме нужда от солидарност и в дългосрочен план сериозни инвестиции. И последен коментар. Хората говорят за интеграция. Но интеграцията обаче не значи, че трябва да сме всички еднакви. Интеграцията значи, че трябва да работим в мултикултурно общество, в което всеки да уважава другия. Колегата преди мен, приятелят преди мен спомена е, ирландските ирландците мигранти, които се минаха в Съединените щати, те продължават да се наричат, да се наричат а, ирландци, но са и а, американци. Аз съм африканец, но избрах да бъда словенец и вярвам в европейски идеали. Благодаря. Thank you very much indeed. And... Благодаря ви. Следващият оратор е Ска Келър, депутат от Зелените, но и докладчик е, по решенията на съвета за преразпределение. Две минути или максимално кратко. Благодаря. Повечето от колегите вече казаха много от въпросите. Казаха, че солидарността отсъства в нашата политика за убежище и преразпределението е първата стъпка към повече солидарност. Не безпредседентна стъпка беше решението за преразпределение. Солидарността между държавите членки е възможна, но е необходимо и да има солидарност с, а, самите беженци. Това са хора, които бягат от война, те имат нужда от помощ. Но Европейския съюз предприема действия, прави нещо. А, проблемът не е в Брюксел. Проблемът а, се състои в това, че държавите членки не изпълняват обещаници. Те нямат а, нужната воля да проявят, да проявят солидарност към другите държави членки и към беженците. Преразпределението е важно, но е още по-важно всички а, обещания да бъдат спазени. Преразпределението не е трайно решение. Последното предполага повече механизми, за солидарност, промяна в Дъблин, без да ограничаваме правата на беженците и без да създаваме трудности с държавите членки. Беженците са хора, те имат семейни връзки, имат предпочитания, трябва да улесним интеграцията им, е, за да бъде по-лесно за приемната страна. Затова не можем да ги е, местим насам натам като обикновени бройки. Интеграцията трябва а, да. Интеграцията трябва да се осъществи, а, е, но никой не приема доброволно е, преразпределението. По-нататък генерал Андреа Деджанаро, Гвардия де Финанса, Италия. Благодаря, господин председател. Беше обяснено каква е дейността вече в областта на спасителните дейности в Средиземно море. И в краткото време, с което разполагам, ще ви обясня каква е дейността на полицията в борбата срещу тези явления в централната част на Средиземно море. Ние като полицейска сила, която действа в морето, е дейност, пак казвам, полицейска дейност, а не е военна дейност. Това е дейност, която се извършва с различна техника от тази на военноморските сили и изобщо военните, чиято цел е да се бори срещу незаконната иммиграция. Нашата работа е да се справим с тази заплаха, която е действително. За тази цел ние работим по наши, в наши собствени, по наши собствени планове и бих казал в момента с помощта на Frontex. Това е една дейност на подкрепа на операциите на Frontex и в централната част на Средиземно море. По-специално това е е, операцията Тритон на Фронтекс. Е, Финансовата гвардия координира съвместните операции с Фронтекс, които се извършват в е, Италия и участва пряко заедно с бреговата охрана. Има собствен персонал и собствени военни средства, кораби и други. Всичко това през последните две години, от 2015 до средата на 2017 година, повече от 3000 операции бяха проведени срещу, срещу иммиграцията. Около най-вече бяха арестувани почти 1500 каналджи, Както казах, става дума за една полицейска дейност. Освен това, нашата дейност по море също позволи да бъдат сезирани близо 9, 9 тона хашиш и други наркотици. И последното, искам да повторя това, което каза президента Таяни тази сутрин, Имаме нужда от необходимите ресурси, както и в вътрешен план и се почувства необходимост да се поиска от Европейската агенция да въведе, да използва собствени средства по по-ефикасен начин. Благодаря. Благодаря ви. Думата има Константинос Морфидис, член на гръцкия парламент от политическата партия Сириза. Две минути. Благодаря ви, господин председател. Исках най-напред да ви поздравя за това заседание днес. За нас, които сме изправени пред, пред този проблем и сме на първа линия, това е много важно да присъстваме на подобен дебат. Дами и господа, гръцкият народ вече от 7 е, години изживява е една безпредседентна економическа криза, която доведе до обменяването на голяма част от е, гръцкото население. И това е социална и хуманитарна криза, но независимо от проблемите, с които се сблъскваме, от самото начало гръцкият народ и гръцката държава показаха безпредседентна солидарност спрямо иммигрантите, бежанците и уважиха европейските и човешки принципи. 96% от тези бежанци в Гърция поискаха убежище и бяха, голяма част от тях бяха уважени. времено Гърция гарантира включването им в е, образователната система, включването на децата. И този опит, който имаме от две години, ни позволява да стигнем до някои полуки. Това е, че е, Гърция и Италия, както и всички други страни, които са страни на прием на бежанци, не трябва да се превърне в място на складиране на хора. Решението минава през споделяне на отговорностите, солидарността и съгласуваните дейности на всички етапи на решаването на проблема. Трябва да се борим срещу причините за иммиграцията и да провеждаме спасителни операции по море. Трябва да имаме един справедлив и надежен механизъм за разпределение, автоматично разпределение на бежанците и иммигрантите, като се държи сметка за предпочитанията на самите емигранти и бежанци. Така ще може да има по-добре разпределение на отговорностите пред тези хора. И това ще позволи също да се приложи на практика нашите виждания на Европейския съюз. Дъблинската конференция се оказа не толкова ефикасна и би било трагично да продължаваме да допускаме грешки, Дами и господа, европейските стоености на демокрацията, Европа трябва да бъде отговорна, сериозна и да се изправи пред проблемите с бежанците. Трябва да спрем войните, да гарантираме мира, демокрацията и добруването на хората в тези страни, които са засегнати от тези нещастия и военни действия. Европейския съюз не трябва да се превръща в една голяма неправителствена организация без политически отговорници, които да се справят с проблема, но трябва да се занимаем с а, а, самото зло. Владимир кмет на град Мехелен в Белгия. Благодаря, господин председател. Ще се, опеда ще се опитам да се изказвам възможно най-спито. Ще се изкажа качеството си на кмет, защото за един кмет мигрантите, беженците не са статистически данни, а са човешки същества, хора, които стават част от вашата общност. Затова е толкова важно да изградим една много ясна рамка за сътрудничество, за да може градовете да направят от миграцията една история на успех. На първо място трябва сериозно да се разгледа на въпроса, на въпроса с мигрантите. На второ място си сметка, че в едно мултикултурно общество имаме нужда от по-ясни правила в при наличие на такова разнообразие трябва да засилим мерките, за да гарантираме сигурност и безопасност за всички. На второ място трябва да дадем на мигрантите нужните инструменти, за да се превърнат в пълноправни гръж... граждани, които да могат да допринесат за обществото чрез нужните езикови курсове и образование. Трето място да се преборим на изолацията и стигматизацията на хората, които се възприемат или като жертви, или като престъпници, в зависимост от постиженията им в личен план. Целта ни е да изградим една общност от различни хора, а не да налагаме една самоличност. На четвърто място да е, използваме ценностите си, да сме ясно какви са ценностите ни, но да не ги превръщаме в инструмент за изключване на хората, да ги използваме за да приобщаваме хората. Не бива нашите ценности се превръщат в инструмент за дискриминация. Те трябва винаги да са инструмент за емансипация. И не на последно място, не бива да забравяме, че в сърцевината на нашето общество това, което го прави толкова привлекателно е, че обещаваме на всеки един човек. Ако работите усилено, ако полагате усилия, ще имате по-добро бъдеще за вас и за вашите деца. Расизма и дискриминацията унищожават този, тази мечта и унищожават цялостното като цяло обществото ни. Така че да се борим срещу расизма и дискриминация, значи да се борим за нашето общество. Благодаря ви. Thank you very much, And now, um... Благодаря. Сега Джорди Марти де Лофел, член на Испанския сенат. Благодаря, господин председател. В Каталуния смятаме, че беженската криза е част от една глобална криза – Също така в Испания правителството по, по е 17 по ангажимент за 17 000 бежанци, но са приели около 1000. По няколко причини системата за Обежище е централизирана, тя не отчита регионите, индивидуалните градски власти, някои от тях искат да приемат бежанци. Има бюрократизация, която често затруднява обработката на мобите за обежище. Ние искахме да приемем Чех 3500 беженци. Това предложение беше привесено от комисар Еврамопус и Века Беон, но за съжаление не стана нищо. Не е възможно да се работи добре с централното правителство по въпроса за убежището много е централизирана системата и нищо не може да се направи. Предоставили сме 1200 места. Няколко стотин хиляди души в Барселона обърнаха внимание върху факта, че искаме да приемем хора без, е, без да има повече извинения. Има програма за беженци. Целта е, е да противодействаме на централизираната програма за обежище, която често е, не допуска хората до услуги. Искаме да работим заедно с гражданската защита. В единственият проблем е, че Каталония е готова да приеме бежанци, но а, системата и пречи. Сега представител на ЕНП от Европейския парламент. Да, искам да кажа няколко думи от името на Комитета за регионите, специално, що се отнася до незаконната иммиграция. Напълно съм съгласен с комисаря, който каза, че ако искаме да спрем незаконната иммиграция, трябва да развиваме коридори за легален достъп до Европа. Още повече, когато се говори за законната миграция – говорим за нашето бъдеще, за бъдещето на Европа. Европа в растеж. Говорим за бъдещето на една Европа, която се развива, която расте за нашите деца. И може да се развива много по-добре, ако ние приемаме хора, които идват от целия свят. Защото и по-настоящен има празноти на трудовия пазар, демографски проблеми, така че местните власти подкрепиха тази реформа на синята на карта, Blue Card и превиждат да се интегрира на трудовия пазар хората, които вече са пристигали в нашите страни. Бих е, искал е, да говоря за нещо друго. Представители на Обединените нации отбеляза, че може да действаме по конкретен начин в регионите, които, както в Польша, няма чак толкова много бежанци. Простоящен полското правителство, като че ли плаши тези хора, много местни власти, много неправителностни организации, дори в Полша, искат да покажат своята солидарност, но за това е необх... са необходими специални програми, включително и е, съвсем законови програми, за да може местните власти да приемат беженците. Благодаря. Сега думата има Виченцо Бянко, кмет на Катания. Преди три, години, преди три дни в пристанището на моя град Катания влезе кораб на, ирландската, на ирландския военно-въздушен флот. Там имаше 7, на борда имаше 700 души. Имаше обаче и едно момиче, наречена Чезър, с нея беше майка. За съжаление, бащата вече го нямаше, който изчезнал по време на пътуването. В моя град в момента има около хиляда непридружени малолетни лица. В, за кратко време пристигнаха 200 хиляди. В Катания 20 хиляди. Голям брой от тях са малолетни. Пристигнаха и а, трупове, които погребахме в гробището. Последното, последният труп беше на сирийско момче, а, ранено в бомбардировка в Сирия е, той беше лекуван в болницата е, и преди да почине помоли да бъде погребан в е, Катания. Чувстваме се сами. Имаме чувството, че Европейския съюз не разбира сериозността на ситуацията. Днешният ден е много важен. Съгласен съм с предложенията на председателя на Европейския парламент, на, Европейския, на Европейската комисия и на комисаря. Недопустимо е да идват лица от Сирия, които мнозина смятат, че нямат право на обежище. Настояваме местното население, които помагат да получат помощ. Искаме по-решителни законодателни мерки срещу трафика на хора. Също така настояваме за политика за подкрепа на Либия. Благодаря за тази важна инициатива. Господин председател, чувстваме се по-малко сами. Благодаря. Още едно чудесно изказване. Колеги, казаха ми, че разполагаме с 20 минути. Записали са се още 15 души за изказване. Никога не е трябвало да управлявам толкова дълъг списък с оратори. Само, че разликата е, че чуваме толкова важни изказвания като последното. Няма да. Много е важно всеки да има възможност да се изкаже. Почти всички спазваха ограничението от две минути, така че проблемът не е вашата дисциплина. Проблемът е, че започнахме късно. Сега ви предлагам да се ограничите до минута, минута и половина. Не знам по какъв друг начин да постъпя. Не искам никого да да лишавам. Сега думата има Нежра Калкан, изпълнителен секретар, комитет Мейерс. Ще се опитам да се впиша в подробното ми време. Благодаря ви за нуждата да се изкажем от името на нашето учреждение. Ние сме независимо учреждение на кметове от Нидерландия. Виждаме, че важен аспект на политиката на миграцията е нейното външно измерение. Виждаме го и на национално, и на европейско равнище. Но с това Европейската комисия ни представи четвъртия доклад за напредък по мерките предприяти за прилагането на Европейската програма в областта на миграцията. Макар мерките и докладите да са положителни, става ясно, че все още не са изпълнени задълженията и не е изпълнени квотите за преместване на мигрантите. В някои страни равнището на изпълнение на тази схема е ниско, други изобщо не съществува. Въпреки всякакви твърдения, които може да чуваме в момента, решението с с споразумение с Турция беше политически обосновано, а не от други съображения. Създаването на една система за обечище, която обхваща външно на поколение, обаче предвижда и други елементи, като преместването, презаселването и връщанията. Освен това, трябва да се разчита не само на вътрешни решения на европейско равнище, но и от споразумение за партньорство с трети страни. В момента, доколкото знаем, единствената страна в Северна Африка, която се смята за сигурна страна за мигрантите е Марокко а както и на самите мигранти са съгласни, имаме нужда и да, не, да намерим и други държави, с които можем да сключим подобни партньорства за споразумение. По въпроса човеките права две минути са безкрайно кратко време, но всички станахме наясно с заключенията, представени на конференцията по ВЕОС на 18 май в Хага. И трябва да спазваме задълженията си по отношение на човека, заложени и в европейското и в международното право. Трябва да видим до каква степен споразумението, което сключи Европейския съюз с трети страни, спазват а, разпоредбите, може да намерите, намерите повече информация на нашият веб страница. А сега думата има заместник председателят на Сената на Фландрия. Дами и господа, аз е, говоря като член на Комитета на регионите, но също така и като член на фламандския парламент в Брюксел. Да, това е действително една много важна тема, но основното в стратегията е, че това е интеграционна и кохезионна стратегия и тя трябва да бъде засилена на местно равнище. Да включим новодошлите в нашите е, общества, за да може те да са част от тях и да не бъдат е, просто новодошли. Имаше един доклад за интегрирането на нашия комитет, който се основава на добрите практики а, на политиката, фламандската политика. От 13 години Фландрия се ангажира да въведе една интеграционна политика на два принципа. Първо да се научи езика, това позволява на новодошлите да се приспособят в новата среда. Езикът е най-добрият начин да се запълни празнотата и да се намери работа. И другото е гражданството, интегрирането в гражданското общество. Те трябва да станат граждани, не само чрез получаване на ново гражданство, но те просто трябва да го осъзнаят. И ние защитаваме тези два принципа. Това позволява по-добре да организираме нашето дружество, да разберем по-добре как работи правовата държава и демокрацията. Местните власти и регионалните власти са първите, които са изправени пред предизвикателствата на интеграцията. И така трябва да се помисли на местно и регионално равнище по този въпрос. Uh, Сега думата има Тибор Бана от Комисията по европейски въпроси в Унгарския парламент. Европа е подложена на безпредседентен миграционен натиск. Неконтролирания приток на мигранти е свързано с опасност за сигурността. Трябва да има строг контрол в интерес на сигурността. Радикализацията е друг проблем в западните държави членки. Държавите членки трябва да направят всичко възможно да защитят границите си. Когато Унгария започна да строи ограда, за да защити шенгенската територия, почти всички държави Шенки ни обвиниха в нарушаване на правата на човека. Сега защитата, опазването на външните граници се оказва, че е приоритет. Явно Унгария е предприела правилната стъпка за неконтролирания приток. Този проблем не може да се реши в рамките на Европейския съюз. Ако не предприемем сериозни стъпки в страните, от които идват мигрантите, този поток няма да секне и Европа ще се промени завинаги. От друга страна, Европейския съюз трябва да оказва по-добра подкрепа на страните, които защитават шенгенските граници. Благодаря ви за вниманието. Сега от Средиземноморската обсерватория за миграцията, защитата и обежището. Професор съм в университета на Мидъл Съсекс и ръководи един проект за мигранти и с финансирано от правителството в Обединеното кралство. Много различна е, е композицията на мигранти, пристигащи в Италия, Гърция в момента по отношение на етнически и религиозен происход условията на прием не отговарят на международните стандартни на международните стандарти за условия на приемане. на самоличността на малолетните хора също е проблематично. Проблемите на хора с увреждане, включително с умствени увреждания, често са пренебрегвани. Колегите от от различни университети в Обединеното кралство потвърждават, че трябва да се гарантират възможности за безопасен достъп до Европейския съюз. Факт е, че държави, че хората се, привлечат да по редица причини и по-голямата част от участници в нашата анкета показват, че те бягат от преследвания, глад, война или друг вид опасност за живота им, едва 18% определят причината за напускането на държавата си по происход като економически съображения. Притеснени сме от държави като Швеция и Норвегия, които се употребяват с системата от Дъблин и връщат а, мигранти в Гърция през 2015-2016 година в най-тежките времена. Един от а, един кюрски бежанец беше върнат а, в Иран. Той е в гладна стачка над 50 дни, въпреки че е бил в почетано уязвимо положение, той е бил върнат в Гърция, оттам в Иран. Настоявам държавите членки да го включат програмата за преместване. Благодаря ви. Думата има Марио Бургецио, член на Европейски парламент. От... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател ние сме обсадени от тероризма, но говорим за а, говорим за връзката между иммиграция, тероризъм и а, съответните свързани с това дейности. Беше доказано, че терористичните организации а, се занимават също с а, а, незаконната иммиграция. Проблемът е за репатрииране на иммигрантите, които не са получили е, убежище в, в само много хора бяха пристигнали, 118 хиляди бяха пристигнали в а, а, Италия, но много бяха върнати, но другите са останали в Италия или някои са отишли вече в Италия. Никой, 120 само бяха експулсирани така че това е нещо, което не работи, тази система. Ролята, например, е, която е много неясна, усетихме вече тази, е, тази дейност, от това, което говори е, преди малко един представител на италианската армия. Имаше една комисия в Сена, Италианския сенат и бяха и много бяха проучили връзките между тези трафиканти. И парламента осъди този трафик, но трябва да се направи нещо конкретно. Госпожа Могерини каза, че е много ентусиазирана и горда с това, което е постигнато и е, доволна от начина по който те са приети, иммигрантите от Сирия, които са в е, Европа, тази лицемерна Европа. Това е много един интересен въпрос, на който бих искал да отговоря. Благодаря. Думата има Ханс Густаво Еспек, докладчик по горещите точки, член на Европейската сметна палата. Ще се спра на доклада на Сметната палата за горещите точки. Ние си задаваме два въпроса. Дали тези точки са създадени с достатъчен капацитет? Ще успеят ли да дадат възможност за пълна регистрация и идентификация на беженците. Този, заключението ни е, че горещите точки са спомогнали за управлението на миграцията. Мина време преди да се създадат тези а, горещи точки, но те осигуриха бърза реакция на една хуманитарна катастрофа. Ние също така констатираме, че предстои много работа и имаме препоръки. Първо, недостатъчния капацитет на горещите точки, например модернизацията на инфраструктурата. А, също така препоръчваме да се осигури по-адекватен подход към непридружените малолетни лица. Също така да се назначат служители, които да, се, да отговарят защита на децата в тези горещи точки. Последната ни препоръка е свързана с това, че комисията трябва да настоява за разполагането на достатъчен брой национални експерти със съответния опит. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Хосе Игнасио Гарсия, регионален директор на Езуитската беженска служба в Европа. Благодаря господин председател. Много бяхте любезен днес, така че аз ще опитам да бъда любезен и да се впиша в рамките на една минута. Първо, убедени сме, че трябва да слушаме самите бежанци. Невъзможно е да се взимат решения от името на бежанците без да чуем тях самите. И това е много важно не можем да решаваме на мястото на тези хора. На второ място трябва да проявим много повече творчески, много по-творчески подход по отношение на задържането. Задържането води само до страдания, унищожава човешки животи и семейните връзки. Затова смятам, че трябва да търсим альтернативни варианти на задържането. И на трето място, това може би е и последното, което най-силно искам да отправя днес след обед работим с бежанците, но работим също така и с бежанци, с доброволци, извинете, сотици, жени и мъже, които са взели много ясна позиция към най-нуждащите се. Кажеското общество много ясно и много бързо взе позиция за защита на бежанците, предоставя своето гостоприемство и прави всичко възможно, за да насърчава приобщаването на тези хора към нашето общество. Бежанците не могат да приемат двойни морални стандарти. Можем само да изискваме от нашите политически ръководители същата решимост, която проявиха нашите съграждани. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Много странно е да дадем думата на представителя на Европейската бъргова и гранична охрана само за една минута, но ако може да го направите в една минута, моля ви да се изкажете. Благодаря за поканата, господин председател, за поканата. Госпожи и господа, предишните оратори се спряха на сложния характер на управление на беженците. Управлението на миграцията е много по-широко понятие от управлението на границите. Ние извършваме, ние сме спасили е, живота на 9000 души, спомогнахме за регистрацията на мигрантите, снимането на пръстови отпечатъци и връщанията. Връщанията се засилиха и за да имаме ефективно връщане, идентификацията е много важна. В новия мандат има възможност да се постигне баланс – между краткосрочни и дългосрочни дейности. Също така има възможност да помагаме за изграждането на капацитет в държавите членки, но и в трети страни. Има и възможност за постигане на баланса между вътрешни действия в Европейския съюз, сътрудничество с трети страни, като назначаването на служители в Западните Балкани, Турция или Нигер. Няма да се спирам подробно, само ще кажа, че стъпката предприят от европейските законодатели миналата година и по увеличаването на ресурсите на Европейската агенция за брегова и гранична охрана ще помогне, надяваме се, за по-добро управление на беженските потоци и на границите. Сега думата има Оли Пойка Първянен, член на Финландския парламент за една минута. Благодаря ви и поздрави от Финландия. Приветстваме е общоевропейската система за убежище. Тя е много нужна. В Финландия се води дебат дали тази политика трябва да бъде на доброволен принцип или да бъде правно обвързваща. Аз идвам от опозицията и смятам, че имаме нужда от правно обвързваща система преди тежките обстоятелства. Имаме нужда от споделяне на времето с държавите, които най-тежко са засегнати. Имаме нужда от засилване на граничния контрол. Смятам също така, че вътрешното преместване и разселване на мигранти са добри понятия, но трябва механизмът да заработи. Ние сме поели нашия дял, надявам се другите държави членки да го направят. А онези, които получат, са получили убежище трябва да могат да започнат ново живота си възможно най-бързо. А за тези, които не са получили убежище, трябва да им помогнат да се върнат в държавите си, по поиска там да възстановят живота си, разбира се, в няколко път се налага и депортации. А по въпроса за лицата без документи, това също е много сериозен проблем, но няма как тези хора да останат на нашата територия. Не може обаче и да ни обръщ, да ги пренебрегнем техният проблем, защото те често са в много уязвимо положение. Имаме нужда също така от хуманитарно решение, имаме нужда от европейска политика за събиране на семействата. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Думата има Брандо Бенифей член на Европейския парламент от групата на Социалистите демократите. Благодаря, господин председател. Европейския парламент се занимава с иммиграцията и с обежището на много фронтове. Но аз искам да посоча един приоритет. Това е реформата на регламента в Дублин, да се определи отговорната страна за управлението на една, една молба за убежище. Това става дума за една структура, която трябва да се занимае с хората, които търсят защита, а да не се пенализират някои, да се ощетят някои страни като Италия и а, Гърция. Но става дума за солидарност и, и отговорност между европейските страни защото е съвсем очевидно, че всичко това е свързано с възможността от страната на администрацията да, да осигури а, необходимите условия за интегриране и прием и да се спазват принципите на международното право в един контекст, който да бъде приемлив за а, бежанците. А, имаше много законодателни актове в това. И моята работа беше да подчертая нещо. Това е предизвикателство за интеграцията, може да бъде една голяма добра възможност, ако успеем да се, ако успеем да се справи с проблематиката, с кои, пред които е справено на нашето общество. Да се справим с всичките проблеми на уязвимите групи. Благодаря. Thank you. And now Mario Mauro. Сега думата има Марио Мауро, депутат в е, Европейския сенат. Една минута. Благодаря, господин председател. Няма да говоря дълго, тъй като, сме, тъй като времето ни притиска. Искам да кажа, че Европейският парламент а, е, е предприел нещо много важно, защото дава европейско измерение и сочи ясен метод за решаване на проблем, пред който ще бъдем изправени през следващите десетилетия. Ще цитирам някои факти, които за нас е хипотеза, на която да работим. Първо, Италия е единствената стран, страна, която има дипломатическо представителство в Либия и в Тунис. Мисля, ако има пред дипломатическо представителство на Италия в Либия, може да има представителство и на Европейския съюз. Казвам това не само на госпожа Могерини, но и на всички европейски институти. Става дума за е, кураж. сключихме споразумения с е, Турция. Нека да направим същото с е, Тунис, Египет, това съседни страни, и могат да ни помогнат да решим проблема. Как като бъдат горещи точки и все са, това са по-сигурни страни от Либия, не са по-малко сигурни от Турция. Трето, въпросът за парите. Италия харчи всяка година 10 милиарда. Всъщност това, което ни притеснява, е, че създаваме економика на а, помощта. Има опасност общественото мнение се отдалечава повече от основанията за прием. Трябва да се замислим за това, защото ако загубим доверието на гражданите, ще се изправим пред сериозни проблеми. Благодаря. Думата има Димитриус Калогерополос. Благодаря, господин председател. Е, я говоря от името на местните власти. Имаме нужда от една система за управление на мигрантите, която да е надежна. Не може просто да се решава само местно. Трябва всички държави членки да сътрудничат, за да може да има едно споразумение, да има истинска ревизия на системата. И добре би било новата система да държи сметка за капацитета на прием на бежанци на всяка държава членка. Е, преместването, разселването трябва да се извърши много по-бързо. И Комитета на регионите поиска да се улесни работата на местните власти, за да може те по-добре да се справят с, въпро... с, а, с бежанците. Не винаги местните власти могат да се справят, има и не винаги имат възможности. И трябва да ви кажа, че всички политически групи от Комитета от регионите са съгласни с господин Таян, с господин Юги, с комисара Варомополус За първ път се вижда, че Европа се занимава с важни неща и това е много добре. Благодаря. Благодаря, че се занимахте с този въпрос. Това е един огромен проблем. Бъдещето на Европа ще зависи от това. Също няма да говоря с Гърция, всички знаят. Благодаря ви. Последният колега. Никога смятах, че няма стигна до там, но успяхме председателят на Европейската инициатива за интеграция чрез спорта, господин Лорон Тиер, за една минута. Благодаря ви за възможността да бъде последният оратор в днешният панел. Председател съм един спортен клуб на 10 минути от Брюксел в Крайнем и преди две години решихме да приемем млади беженци, непридружени малолетни в нашия спортен клуб и всеки ден между 6 и 10 млади бежанци идват. Ние ги учим на френски и холандски. Те играят с, в футболният ни отбор и започнахме процес на интеграция за тези млади хора, които са принудени да останат в Белгия. Това не е техен избор. Някои от тях идват от Сирия, други от Афганистан, трети от Ирак и всички те се надяват да могат да се интегрират успешно. Държа просто да отбележа колко важен роля може да изиграе спорта като фактор за интеграция в общността ни. Много страст, много ентусиазъм трябва за целта, имаме много доброволци. В рамките на нашия спортен курс сме изготвили мултикултурна платформа, Убедили сме много млади спортисти от над 42 националности, което също улеснява а, интеграцията на младите бежанци. Така че на път към летището, моля, спрете в Крайнем и посетете нашата прекрасна инициатива. Thank you, Благодаря ви. Това беше много положителна нотка за, за заключение. Няма да се изказвам дълго в заключение, защото започва следващата трета кръгла маса, започваме по, почти с 50 минути закъснение. Много се извинявам, но не беше наша вината, вината беше на първата сесия. Много благодаря най-вече на колегите, които се изказаха в края, за това, че дошли толкова отдалече, че трябваше да се ограничат времето си изказването. Мисля, че всички проявихте прекрасна чувство за дисциплина. На 40 човека се изказаха, ако не се лъжа. Ще отразим прекрасните ви прекрасен ви принос в заключителната сесия. А сега преминаваме към третият кръгла маса, е посветена на засилването на вътрешната сигурност. Председател ще бъде господин Диас Демера. Още веднъж ви благодаря за прекрасната дисциплина, която появихте.